Председателят. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Драги приятели, добър вечер. Да започнем своята работа. Имам едно съобщение. Органите на Обединеното кралство ме информираха за заместването на госпожа Лоли с госпожа Ребека Елизабет Тейлър, считано от 8 март тази година. Ето защо искам да приветствам с добре дошла новата колега в съответствие с член 3 или не 2 на правилника, нейният мандат трябва все още да бъде проверен. Тя, госпожа Ребека Елизабет Телър, може да поеме, може да заеме своето място след като попълни съответно